Уважаеми колеги, започваме работа. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Тук са 29 членове на 19 парламента, заедно с служители, общо 72 участници от националните парламенти. Ще разговаряме по цикъла на Европейския семестър за 2017. Много актуален е момента, в който водим разисквания по този цикъл, тъй като съветът прие през юли препоръките по страни. И сега, както знаете, държавите членки подготвят законите за бюджета, в които се надяваме препоръките за страни да намерят отражение – и след това да бъдат спазвани. Това разбира се е важно за всяка държава членка, но е важно и с оглед на по-холистичния подход, тъй като решенията взимани от националните парламенти при приемането на закона за бюджета имат, могат да имат въздействие върху други държави членки и съвкупните решения по фискалната политика водят до съвкупната фискална позиция както за еврозоната, така и за Съюза като цяло. Стандартната практика е да се приключи цикъла в настоящия момент. Докладчик е господин Хокмарк. Той е доста заед, защото днес имахме и други заседания. Целта на настоящите разисквания – да чуем становищата преди приемането на доклада от Европейския парламент и да получим становищата преди комисията да излезе с годишния обзор на растежа и да определи бюджетните приоритети за следващата година. Така че целта ни е двояка от една страна да участваме в дебата по приключването на дебата по цикъла за 2017 година, от друга страна да направим връзка с следващия цикъл, да направим препоръки към комисията, също така и за годишния обзор на растежа, и за цикъла за 2, на 2018 година. Бележка от организационно естество, имайки предвид големия брой присъстващи и за да дадем възможност на всички национални парламенти да се изкажат само по един представител на парламент може да се изкаже в първия кръг. Ако обаче остане време след първия кръг, думата могат да вземат и други представители на същия парламент. Предполагам, че сте проучели проекто доклада, бяха внесени изменения. В момента сме на етап обсъждане на измененията и подготвяне на компромисите. Всъщност, ние, както и всички парламенти, взимаме предвид измененията, за да подобрим качеството на доклада. Сега, за начало давам думата на господин Хокмар, който да представи доклада си. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка и на представителите на националните парламенти. приоритет ще имат представителите на националните парламенти пред депутатите от Европейския парламент, но ще се постарая да дам думата на всички. Гонар, имаш думата. Благодаря. Добре дошли на всички в Европейския парламент. Искам само да подчертая някои от въпросите, които смятаме, че са важни, когато говорим за европейската економика. В известен смисъл това не е лесно, защото по дефиниция тук няма нищо ново. Това е тема, която всички ние обсъждаме в е, държавите членки. Ще повдигна обаче само някои въпроса, които за мен са много важни. На първо място, в, наблюдаваме економическо възстановяване в Европейския съюз. Очевидно не можем да не приветстваме този факт. Възстановяването можеше да започне малко по-рано, но така или иначе започна и то е сериозно възстановяване и то създава възможност за корекции. Нека да отбележим обаче, възстановяването не е кой знае колко силно. Това е слабо възстановяване. Това е възстановяване, което е функция в много голяма степен на крайна парична политика. Улесняващо, улесняване на търсенето, инвестициите – по начин, който би бил по-труден при една по-нормална, както бих е нарекал, парична политика. Това ме води до следващото твърдение. Ние трябва да използваме настоящия момент, за да извършим структурни реформи. И в доклада застъпвам тезата, че ако искаме економиките ни да се сближат, това е изключително важно. Необходимо е да има сближаване и при структурните реформи, така че економиките ни да започнат да растат. И когато погледнем различните държави членки, ще видим, че резултатите и показателите са различни. не бива да гледаме само на общата, съвкупната ситуация. Казват, че ако сложиш краката си в фурната, а главата в фризера, средната температура е добра. Но това не означава, че човекът се чувства добре, нито пък, че краката му или главата му се чувстват добре. Е, по същия начин, когато говорим за общите резултати на европейската економика, е необходимо да обърнем внимание и на множеството различия. И тези различия говорят за необходимостта от структурни реформи. Защото очевидно е, че от, от която и част на политическия спектър да идваме, е видно, че в някои държави членки нещата са по-добри, отколкото в други. И това може винаги да се обясни с поредица от неполитически причини. Знам обаче, че има различия между страни, в които резултатите не са много добри. Тези, в които са по-добри. В страните, в които резултатите са по-добри, обясненията са политически. И аз мисля, че и в двата случая, и в двата сценария, Там, където резултатите не са много добри, причината са политическите действия, структурните реформи, структурните приоритети. Там, където резултатите са добри, причината са добрите обстоятелства, разбира се, но и извършени структурни реформи и консолидация на публичните финанси. Предполагам, че в хода на дискусията ще чуете, че има различни становища. Има различни становища за това как да подхождаме към публичните финанси. Има различни становища за значението на структурните реформи. Моята много ясна оценка е, че ако искаме да бъдем силна економика в е, глобалния свят, ако искаме да можем да се справим с е, предизвикателствата на глобалната економика, ще трябва да постигнем много по-добри е, съвкупни общи резултати. И това е задължително, защото ако се огледаме, ще видим, че в света много неща се промениха. Неща, които се, преди 10 години се смяташе, че не са възможни, са де-факто ситуацията днес. Аз съм от Швеция и там има една компания Ericsson, телекомуникационна компания. В продължение на доста години тя беше безспорният шампион в областта на далекосъобщенията – Днес мястото й е успорено. Тя не е номер едно, тя е втор, на второ и трето място, тъй като китайската компания Huawei е много силен конкурент. Виждаме същото в автомобилстроенето, космическата индустрия, медицинската индустрия. Навсякъде по света виждаме, че възниква конкуренция, което означава, че европейската економика трябва да стане по-конкурентоспособна и да се ориентира към растежа. Това е нещо, което трябва да постигнем заедно. За да постигнем, за да повишим средните показатели обаче, ние трябва да постигнем по-добри резултати там, където резултатите са под средното. Това е най-лесното, не от политическа гледна точка защото, от економиче, защото повечето предизвикателства свързани с математически предизвикателства. Да се постигнат по-добри резултати от средните е по-лесно, отколкото да се постигнат резултати над средните. Онова, което подчертах в доклада е, че трябва да имаме обща цел – за потенциален растеж от поне 3% във всяка държава членка. Всички економики трябва да могат да постигнат растеж от 3%. И ако успеем да постигнем тази конвергенция нагоре, т.е. никой да не е под средното, което е математически невъзможно, защото винаги ще имаме средно, средна стойност. Ако обаче успеем да постигнем, да повишим нивото на растеж над средното ниво, тогава средното ниво ще бъде много по-високо. И това ще бъде означение за всички държави членки и за европейската економика. Предизвикателството също така е и за економиките с добри показатели, защото те твърде много се самоуспокояват. Само, че и пред тях предизвикателствата не са по-малки. В моята страна през последните последните 15 на година резултатите бяха добри, но предизвикателствата и пред нас не са малки. И от гледна точка на доклада, Аз смятам, че акцента трябва да бъде върху фискална стабилност. Тук становищата са различни. Трябва да има акцент върху структурни реформи на европейско ниво, т.е. вътрешен пазар и други елементи и трябва да направим така, че да се е, извършат реформи в националните економики. Е, тоест е, да има сближаване в социална и економическата област. Това предполага и сближаване и в фискалната област. И да, да има 1% по-висок растеж на европейската економика. Ако успеем, ще станем по-конкурентно способни и ще сме в по-голяма степен способни да се конкурираме с конкурентите си по света. И това ще бъде от полза и за общото економическо развитие и за благоденствието. Ще спра до тук. Председателят, благодаря на докладчика. Той е представител на групата на Европейската народна партия. Сега ще дам думата на докладчите в Сянка. Започваме с представителя на групата на стилистите и демократите, господин Силва Прейра. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да приветствам всички колеги от националните парламенти. Сърдечно добре дошли. Използвам тази възможност и да благодаря на докладчика Хьокмарк Проведахме много плодотворни дискусии за економическата политика в еврозоната. Първият въпрос, който искам да подчертая е, че европейската економика и по-конкретно економиката на еврозоната в момента най-сетне проявява признаци на възстановяване. И това ни радва. Заедно с това е вярно, че възстановяването е слабо. То е изправено пред много несигурности и рискове, най-вече от политическо естество и също така възстановяването е доста неравномерно. Това неравенство е показва и, че економическите различия в еврозоната са сериозни. Така че, вместо да произнасям ентусиазирани слова за това, че нещата вървят много добре, Бих казал, че всички ние трябва да дадем политически отговор под формата и на економическа и фискална политика, за да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени, и да дадем ново на, нов тласък на европейския проект, така че той отново да бъде насочен към сближаването и конвергенцията. Задълбочаващите се различия между държавите членки, които се задълбочават през последните години, са не само економически, но и политически проблем пред европейския проект в Европейския съюз е, има инвестиционен недостиг, както в обществения, така и в частния сектор. Споразумението за новото начало на плана Юнкер е положително, но то не решава всички проблеми. Няма да бъде никак лесно да се гарантира нужното географско разпределение, за да преодолеем географските различия. От какво имаме нужда? Разбира се, ще имаме нужда от парична политика, която да подпомага растежа, особено в еврозоната. И също така, в допълнение, ще имаме нужда от известна фискална политика, която също да подпомага растежа фискална политика, която да използва гъвкавостта, предвидена от правилата, за да се подпомага економиката, а не, за, а не да бъде тя задушавана. Знаем много добре, че през 2017 година Европейската комисия излезе с съобщение за фискалното за фискалната позиция за тази година. Становището е, че имаме умерено разширяващо се фискално положение. Страна с фискален резерв би осигурила е, принос към подобряването на съвкупното търсене, така че да се подпомага растежа. Ние всъщност сме свидетели на пълното отсъствие на всичко това. С настоящата фискална политика в най-добрия случай неутрална фискална политика, така че можем дълго да си говорим за амбиции, за растеж и е, конвергенция. Можем колкото искаме варианти на плана Юнкер да разработваме. Можем да говорим за структурни реформи като решение на проблемите. Е, разбира се, можем и дълго да говорим за това какви да бъдат структурните реформи. Но в рамките на европейския семестър ние трябва да говорим за фискалната политика. Фискалната политика, с която разполагаме, достатъчна ли е, достатъчно солидна ли е, да, за да подпомага динамиката на економиката и създаването на работни места. Ето това е основният въпрос, който стои пред, пред групата на социалистите и демократите. И се надявам, че в края на разискванията по това досие Европейския парламент ще е, издигне глас, е, който да се присъедини към гласовете на други институции, които настояват за умерено експанзионистична фискална политика. Благодаря, каза председателят. Думата има Кирил Одонел, представител на Камерата на представителите на Ирландия. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада. Що се отнася до препоръките за Ирландия, много от тях вече са изпълнени. Нашият финансов министр го обяви във връзка с ирландския бюджет. Затова и сега съм тук. Фонда за черни дни също ни помогна 1,8 милиарда и сега ние заделяме по 1 милиард всяка година. А за безработицата мога да кажа, че през последните 19-3 месечи сме имали 6% безработица, което е почти пълна заетост. Ние започнахме от 15% безработица през 2009 година, така че наистина има много добър напредък. Инвестиции. началото на финансовата криза ние нямаше как да не намалим разходите. Сега, ако сравняваме с 2015 година, можем да кажем, че очакваме отвояване на инвестициите от 3,5 до 8 милиарда за 2021, 3,5 за 2015 година. Сега имаме 4,5 милиарда. Всичко това е много добро. То помага и на економиката. А когато економиката се развива, можем и да инвестираме повече, особено в строенето на жилища. Тук има два елемента. От една страна социалните жилища и жилищата за лично ползване. 8,3 милиарда за социални жилища. Това означава 3 до 4 хиляди нови домове. Имаме и държавен фонд за достъп до финансиране – 750 милиона за търговските жилища, които ще се предоставят за домове. Това е положението в Ирландия. Доставките, разбира се, са много важни за нашите правителства. И накрая необслужваните заеми в банките, това също е проблем, по който се работи и в момента. Ние сме разработили схемата за ипотека срещу найем, за да може хората да си запазят домовете. Нашата цел е 0,5% структурен дефицит до 2018 година. Това се потвърждава и от днешното обявяване на бюджета. Министъра на финансите, освен това, очаква много скоро и излишък. Също така трябва да знаете, господин председател, че нашия растеж е устремен, но той е устойчив. Имахме 4,3% растеж, до сега очакваме 2018 година да стигнем над 5%. Това е много добре. Така че това мога да кажа за препоръките за Ирландия. Разбира се, за нас Брексит е много сериозна тема, така че бих приветствал успешното продължаване на преговорите, защото ние сме една малка економика и страната, в която правим износ е изключително важна за нас. Благодаря, Онофрио Скула. От Кипър е следващия оратор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както знаете, Кипър успешно приключи своята програма за финансови корекции. Имаше много реформи, с цел по-добро използване на човешкия ресурс в държавната администрация, както и много други реформи. Вече виждаме резултатите от реформите. Балансирахме бюджета можем да кажем, че вече 2-3 години той е балансиран. Освен това имаме и излишък 2017 година. Това не е първичен излишък. Първичният е още по-голям от този 1% е абсолютен. Също така растежен и беше 2,8% миналата година. Тази година е прогнозиран за 3,5% очакваме тази тенденция да се задържи и до 2018 година. Имаме балансиран бюджет. Надявам се и тази година да имаме баланс плюс излишък. Това са консервативните прогнози. По самия доклад ще кажа, че сме съгласни с много от изводите – ние вече сме приложили някои от тези препоръки, преструктурирахме здравната си система, така че да се гарантират здравни грижи за всички граждани. Това беше по препоръка на Европейската комисия. За останалите реформи ще кажа, че няма социално-политическо мнозинство, което да ги подкрепя. Например, приватизирането на компаниите за битови услуги. Знам, че принципно това се очаква, но тази идея няма голяма подкрепа. Опитваме се да стигнем до консенсус, до някакъв компромис, но не се получава. Съгласно агенциите за кредитен рейтинг, Кипър през следващите години ще има излишък, както и високи темпове на растеж. но не знам дали трябва да избираме между економическия растеж и политиката на финансови ограничения. Според мен не това е въпросът, защото един балансиран бюджет осигурява и добър растеж и провеждането на реформи. Но вие трябва да отчетете, че Европейския съюз не може като организация да налага реформи в държавите членки. Европейския съюз трябва първо да въведе ред в собствения си дом, в самите институции, защото в еврозоната има явления, които са много положителни, но и доста отрицателни. Еврозоната съвсем не е съвършена. Тя има своите слабости и ние трябва да говорим и за това агенциите за кредитен рейтинг много добре знаят, че има ли криза, държавите членки не могат да изпълняват независима парична политика и това се отразява на лихвите на пазарите. Казваме, че има конвергенция, но спредовете са доста големи. Надявам се, че европейският проект ще успее. Аз вярвам в европейската мечта. Ние можем да повлияем и на световната сцена, но първо трябва да се запитаме за самите основи на еврозоната. Благодаря. Господин Вали, който е и докладчик в Сянка от СПД. Благодаря. Аз ще се, аз се занимавам от три години с въпросите на европейския семестър. Многократно съм разговарял с Гунър по този доклад и имаме различни становища, защото съм по-съгласен с казаното от колегата от Кипър. Според мен е, има, реф, има необходимост от приоритетни структурни реформи, защото растежът се дължи на паричната политика. 90% от растежа се дължи на тази политика, е 10% се дължат на някои реформи, като обесценяването на така да се каже, вътрешно обесеняване на валутата, понеже не може да се обесени еврото, се е, предприемат е, определени мерки. Ясно е, че е, има вътрешни дисбаланси в еврото. В някои страни има излишък имаме процедура за микроекономически дисбаланс и трябва да сме наясно с това как да решим този сериозен проблем. Страни като Германия и Холандия имат а, а, излишък а, по платежния баланс. Това води до дисбаланс, който влияе на стабилността на цялата еврозона. Предложение за фискални трансфери от страните с излиша към другите, е интересно предложение. Шойбле говори за правомощия. Това е недемократично, непопулярно и не ефективно за стабилизиране на еврозоната по един интелектуално честен начин, така че в известен смисъл трябва да се насочим към предложения, които започват да се очертават на европейско ниво, на ниво правителства и еврогрупата и да се опитаме да започ да дадем друга посока на европейския проект да се откажем от определени догми, които са самоцелни и да предприемем интелектуално честни пътища. В този доклад не виждам, не съм го виждал и в миналото, не знам и бих искал да чуя от представителите на държавите членки какво мислят, но тук, тук виждаме нереалистични и не особено демократични идеи. Чувам, че и други имат съмнение, както чухме от преждеговорившия. Да, има нужда от реформи защото малко много ни е намаляването на заплатите. Реформа да, но интелектуално честна реформа. Да видим къде са дисбалансите в еврозоната и а, да ограничим, разбира се, някои публични разходи имаме едни и същи структурни проблеми и се оказва, че ситуацията е сериозна, така че да не допуснем а, да се предизвика нова криза с нови инструменти. Благодаря. Оставаме в Италия. Пауло Гварнери, Ита... Италиански сенат. Thank you very much. I, I agree with the, with the... Благодаря ви. Аз съм съгласен с докладчика. Економическото възстановяване е много положителна новина за еврозоната. Съгласен съм, че това възстановяване обаче е все още доста неубедително, ако погледнем темповете на економически растеж, виждаме, че постигнатото не ни дава повод за самоувереност. Имаме економическо възстановяване, но не виждаме пътя, който да доведе до устойчив економически растеж някакъв вид механизъм, в който са заложени стимули. Това възстановяване има две слаби страни. Едната са инвестициите. Все още има много малко инвестиции в еврозоната. И втората слабост е производителността. Тези две тенденции не ни позволяват да сме доволни от степента на възстановяване. Освен това, държавите имат много различни резултати. Трябва да се замислим как да имаме по-интензивни структурни реформи на национално ниво. В случая с Италия имаме препоръките. Това е цял списък от задачи. По много от тях сме постигнали напредък, но има още какво да се работи. Според мен трябва да наблегнем повече на структурната реформа на европейско ниво и в еврозоната – би трябвало да има специфични препоръки за еврозоната за 2016 година, но виждаме, че препоръките 16 и 17 година са едни и същи. Нищо ново. На първо място европейски гъвката фискална позиция. На нас ни е необходим подход, който да бъде целенасочен на национално ниво, но да е обвързан също така и с нуждите на еврозоната, нуждите на Европейския съюз. Така че тук става дума за много абстрактна идея, предложение на комисията от миналата година. След това имаше и по-конкретни предложения, които бяха отхвърлени. Това е всъщност един допълващ инструмент, който да помогне на растежа. На второ място, нека поговорим за тенденцията за инвестиции в еврозоната – ние имаме много положителен опит с плана Юнкер, но става дума за добри резултати в един много малък мащаб. Ние трябва да приложим същата логика, но в далеч по-голям мащаб. Нека в доклада се включи и това предложение – защото трябва да се подобрят и препоръките, както и сроковете за изпълнение на препоръките. Така че 2018 година да не четем същото, което четем вече 2-3 години. Това е моето предложение. Така че възстановяването е нещо положително, но трябва да направим много повече в европейското економическо пространство. Благодаря Герасимос Балурас от гръцкия парламент. Заповядайте. Не е включен микрофона на оратора. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και τους δύο πρώτους συγητές. Благодаря ви. Аз много внимателно изслушах първите двама оратори. Те говориха за неубедителното възстановяване. Неубедително, но все пак възстановяване, бих казал аз. Дори и за това слабо възстановяване ни трябваше много време. Погледнете САЩ. Ние влязохме в кризата по едно и също време, но САЩ излезе от кризата преди около 4 години, докато Европа все още е в хватката на това много бавно възстановяване. Има и доста въпроси. Господин Перейра от социалистите и демократите каза, че това, което се случва в еврозоната и Европейския съюз изобщо, ще доведе до политически отпор. И това наистина е така. Ние не можем да си затваряме очите. Ще има реакция. Виждаме го в някои от държавите членки. Вземат се позиции, които дори не са демократични. Но, нека да говорим по темата. Аз просто исках да направя връзка между економическите и политически въпроси. Да вземем пакта за стабилност. Може би в миналото той е имал какво да предложи, но а, вече се е изчерпал Абсолютно. Това е по-скоро като примка на врата и се използва от крайната десница, която всъщност процъфтява в някои държави. Ние трябва да заменим пакта за растеж и стабилност с пакт за растеж и заетост. Погледнете устава на Европейската централна банка. Там никъде не се споменава труда или заедостта. Говори се за инфлация и за парична стабилност, но нищо друго. В резултат на това ние виждаме неравенствата, големите разлики регионално, географски високите нива на безработица, особено сред младежите. В Гърция младежката безработица е над 60%. Вземете Испания и други от южните страни, дори в северните страни. Младежката безработица е рекордно висока. Това трябва да ни тревожи. Освен това, според мен, ние имаме слаб растеж, защото Европа се развива на принципа на избиране на това, което ти харесва. Ето днес се казва, че ние трябва да продължим с реформите. Но като чуя реформи, се питам. Какви са целите на тези реформи? Ако не ги конкретизираме, те нямат съдържание. Самата дума реформи е използвана много подвеждащо, не само в Гърция. И хората страдат заради това. Моята позиция отразява и позицията на политически партии с различна мечта за Европа и различно виждане. Ние искаме хората да живеят по-добре, да се отърват от хомота на финансовите ограничения. Ние искаме едно различно бъдеще. Но разбира се, на нас ни трябват инвестиции, демократизиране и прозрачност. Не може освен това да не се работи на всички нива. Има структури като Еврогрупата, която, които взимат своите решения и те се отразяват на живота на всички, на стотици, на милиони, бих казал, граждани. ние трябва да говорим и за европейския бюджет. Допринася ли този бюджет за конвергенцията? Всъщност конвергенцията е заложена още в основополагащите договори на Европейския съюз. Имаме и бялата книга, доклада на петимата председатели, но там няма конкретни предложения – има интересни идеи, но не и конкретни предложения. За това как институциите да се демократизират. И накрая ще кажа, трябва ни економически растеж, трябва да опазим околната среда, да се борим с прането на пари и незаконния трафик. Европейският съюз трябва да приеме тези задачи. Те не могат да са задачи само на националната държава. Освен това, са ни необходими колективни споразумения на пазара на труда, защото гъвкавите механизми не винаги работят. Ние сме против финансовите ограничения, искаме всички да се радват на економически растеж. Аз ще ви помоля, казва председателя, да се придържате до 3 минути. Габриела Крето от Румънския сенат. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да обърна внимание на някои много деликатни политически моменти. Докладът предполага, че имаме тази група от държавите членки на еврозоната и останалите, които са някаква различна група. Е, това е въображаема граница и според мен е грешен подход. Ако искаме да решим истинските проблеми на Европейския съюз. Ето какви са моите доводи. Имаме единен пазар, четирите свободи, с които се гордеем. Нито една държава членка, освен Дания, няма постоянни дерогации за еврото. Използването на еврото в вътрешните сделки е 50 до 70% в почти всяка страна. Търговията е сведена най-вече до вътрешния пазар, около 70%. Транснационалните компании, най-вече европейските, работят без да е необходимо да мислят за граници. Те могат да работят и в държавите членки, които не са членки на еврозоната. Освен това, ние се опитваме да развиваме економическа координация помежду си. Данъчната автономност има своите граници. Националните банки не разполагат с всички възможни инструменти за националните економически политики. Правителствата също имат своите ограничения. Ние ги познаваме. Ще спомена и неправителствените организации, бюджетните дефицити и какво ли не още. И тъй, ако говорим за еврозона и държави извън еврозоната, то трябва да имаме предвид, че това подронва нашето единство и солидарност. Това само захранва популистите и евроскептиците – които делят света на нас и останалите. Всъщност Европейския съюз има да се справи с два основни проблема. От една страна институционалния въпрос, който е свързан с самото евро. Настоящата парична единица трябва да се превърне в истинска единна единица. Но другия голям проблем това е неравенството. Ние смятаме, че не бива да се забравя, трябва да се поиска едно задълбочено проучване от страна на Европейската комисия, тъй като вече минаха 5 години, необходима е оценка. На второ място Всички ние смятаме, че е необходимо да се замислим за голямата промяна, започнала с плана Юнкер, а именно замяната на публичните инвестиции с инвестиции, които идват от частния сектор, но се подкрепят от обществения сектор – Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Следващият ни оратор Стефан Тоскани от германския Бундесрат. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността, която давате на националните парламенти да участват в днешното ви заседание. Приветствам най-категорично проекта ви за доклад. Поздравявам докладчика за подхода, който е възприел. Според мен, вашият докладчик проявява голяма честност припомняйки ни 2000-та година и амбициозните цели, които си постави тогава Европейският съюз. Докладчикът ви откровенно признава, че по никакъв начин не сме постигнали тези цели. Обръща също внимание на това, че една от причините за непостигането на тези цели е била липсата на структурни реформи. Напълно съм съгласен с това, че в доклада трябва да се постави акцента върху структурните реформи. Колегите от Ирландия и Кипър много убедително ни докладваха за постиженията в техните страни, благодарение на структурните реформи. Един колега зададе въпроса за това как в по-голяма степен да преодолеем различията. Според мен отговорът се съдържа в доклада. Можем да се справим с неравенството като доближим националните економики от гледна точка на конкурентоспособността им. За целта е необходима политическа воля. Един политически субект може да е легитимен и убедителен единствено ако убеди широката общественост, че са необходими структурни реформи. Това е изключително трудно. Опитът ни в Германия го показва. В доклада категорично се посочва, че Германия преди около 20 години бе болникът на Европа. Германия се смяташе тогава за болника на Европа. Именно поради непровеждането на структурни реформи там. Затова структурните реформи в държавите членки са от ключово значение. Според мен, е забележително, че вашият докладчик поставя акцента именно върху структурните реформи. Мога само да се съглася с него. Няколко думи и за демократичната легитимност на еврогрупата. Не бива да забравяме, че министрите на финансите на държавите от еврозоната са демократично легитимирани. Те са демократично легитимирани по линия на националните парламенти, по линия на мнозинството, което ги подкрепя сред широката общественост в родните им страни. Не смятам, че еврогрупата не е демократично легитимирана. Всички нейни членове са демократично легитимирани на ниво държави членки. Няколко думи за Германия. Имам честа да представям днес тук една от камерите на германския парламент. В Германия, както на ниво федерация, така и на ниво отделни федерални провинции, действа механизмът на така наречената спирачка за дългове Тоест, нямаме право да трупаме нови задължения. За федералните провинции това задължение влиза в сила от 2020 година нататък. Федерацията на ниво държавен бюджет още през 2014 година спази това изискване за така наречената спирачка за дълговете. Така имахме възможност значително да увеличим инвестициите, тъй като не натрупването на нови дългове ни даде марш за маневри. Това бе част от структурните реформи, които проведохме. Благодаря. Думата има Перванш Берес от Европейския парламент, координатор на групата на социалистите и демократите. Благодаря, уважаеми колеги от националните парламенти. Във връзка с европейския семестър, пак е момент да направим равносметка до къде сме стигнали. Много актуален въпрос е следния. Комисията въведе принципа на съвкупно съвкупна бюджетна позиция в рамките на съвета – но и в някои държави членки това доведе до живен дебат. Ако искаме да бъдем, да съответстваме на това, което е, е решено, а именно и реализация на ЕФСИ, трябва да имаме макроекономически възможности чрез положителна бюджетна позиция. И това са елементите, по които трябва да водим битка с националните парламенти. Втората тема, по която искам да обърна вашето внимание, колегата Крет обърна внимание, е разграничението еврозона и не еврозона. Това е дебат, който понякога излишно ни разделя. Председателя Юнкер предложи да се създаде фонд за предприсъединяване към еврозоната. Аз бих казала, че това е справедливо. Ако обаче ще има такъв предприсъединителен фонд, това означава, че има ясен ангажимент като график за присъединяване, защото структурните фондове имат за цел да осигурят сближаването. Аз мисля, че целта за членство в еврозоната трябва да бъде сериозна политическа тема и за еврозоната, и за страните извън е, еврозоната. Въпросът трябва да ни мобилизира, да ни обедини. Вместо да отричаме, че е, има разлика. Не едно и също да си в еврозоната или извън нея. Не можем да се преструваме, да се държим така все едно, че всички са в еврозоната. Въпросът за всички е, държави членки е енергийния преход, без значение дали са в еврозоната или не. Когато се каже, е, когато се вземе решение за влизане в еврозоната, трябва да има ясен график е на 6 октомври комисията представи пакет, в който баланса на силите е много важен. И в Европейския парламент смятаме, че въпроса за управлението е много важно. Е, председателят е, ми направи знак, което означава, че не мога да доразвия тази тема. Надявам се, че ще имаме и други възможности. Благодаря. Надявам се, че ще продължим диалога си с членовете на национални парламенти. Предстои конференция в Талин. Надявам се, че там можем да продължим тези дискусии. Господин Пауло Ферейра от Португалския парламент. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратък. Първо ще се спра върху доклада, след това върху Португалия. Не съм особено ентусиазиран във връзка с този доклад. Ако можем да отбележим растеж със среден размер от 3%, то ще решим всички свои проблеми, свързани с растежа, заетостта и публичните финанси. Всички можем да се обединим около тази цел. Проблемът не е в целта, а в средствата за постигането им. В доклада ни се припомня, Европейският съвет от Лисабон от 2000-та година, на който бе поет ангажимент Европа да се превърне в най-конкурентоспособната и устойчива, основаваща се на знание економика в света. Тази цел не бе постигната, което ни припомня още веднъж, че проблемът не е в целите, а в средствата за постигането им. Когато разработваме средствата за постигането им, трябва да се спрем върху редица проблеми, като например коригирането на макроекономическите дисбаланси в еврозоната. Не е достатъчно да имаме само процедура за макроекономически дисбаланси. В някои държави, като Германия или Холандия, има свръхвисок излишък, който трябва да бъде коригиран, например. Ще трябва също така да приложим и умерено а, разширяваща се фискална позиция. Както каза един друг колега, фискалната позиция в момента в Европейския съюз не е разширяваща се експанзионистична. Ще обясня по-нататък защо. Трябва да се запитаме също и какви инструменти можем да използваме на европейско равнище, за да намалим младежката безработица, която е особено голям проблем. Ако искаме да реализираме политиките си, са ни необходими инструменти. Не е достатъчно само да си поставяме цели. Нека сега се спра върху Португалия. През изминалите години тя постигна сравнително добри резултати. Отбелязахме най-низкия дефицит от 45 години насам. Безработицата спадна от 16 на под 9 към момента процента. Намаля съотношението дълг-БВП, но има и фактори, които ни правят уязвими, има също така и макроекономически дисбаланс. Продължаваме да имаме проблеми, но Европейският съюз не ни помага особено за справянето с тях. Всяка държава членка си е поставила средносрочни цели. Средносрочната цел за Португалия към момента е плюс 0,5% по структурния баланс. Какво заявява Съюза спрямо Португалия? През 2020 година първичният ни излишък трябва да е 4,5%. Това изисква от нас Съюзът. Средносрочната цел предвижда рестриктивна фискална политика, което не се отразява добре на економиката. В Португалия са извършени редица проучвания, които показват, че по-експанзионистичната фискална политика – ще доведе до по-добри економически показатели и по-низко съотношение дълг БВП. Благодаря. Лизбет Беркулцен от датския парламент. Micro, е, micro, Моля, включете си микрофона. Tak for invitationen, og tak for рапорта, og til øh, rapportøren. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата за участие. Благодаря и на докладчика. Господин Хакмарк има право с алегорията, която използва за краката в урната и главата в фризера. Ако краката ви са в урната и главата ви е в фризера, то средната ви температура може да не е лоша, но няма да е показателна. Ще направя някои общи коментари и ще се спра и върху положението в Дания. Економическата ни политика е ориентирана към устойчивост. Това за нас не е лукс, ние го смятаме за своя задача. За съжаление, комисията не е осъзнала, че устойчивостта е най-важният елемент. Ако няма достатъчно висок растеж, то няма да има и достатъчно високо потребление. Има проблеми с растежа навсякъде, включително и в Дания. Недостатъчните структурни реформи в Дания само задълбочиха неравенството. Вероятно и в цяла Европа положението е същото. На трето място немалко дружества изкупиха обратно собствените си акции, използваха много творчески подход, за да създадат нови продукти. Осемдесет и пет процента от паричните средства изобщо не се насочват към реалната економика, което затруднява достъпа до кредитиране за малките и средни предприятия. Висока е задлъжнялостта на стопанските субекти по време на дълговата криза задлъжнялостта се повиши на 67 милиарда евро, което не е допустимо. Необходимо ни е устойчиво развитие, необходима ни е стабилна финансова система, която да има отношение към растежа. Не се говори достатъчно по този въпрос в момента, което е тревожно. Благодаря ви още веднъж за поканата. Радваме се, че сме тук. Благодаря ви. Костас Мавридис от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Преди около седмица в Страсбург, в пленарната зала, проведохме разисквания за фискалния пакт говорихме за бюджетите на държавите членки. Бяха изложени някои много важни идеи. Ако искаме фискалният пакт да доведе до сближаване на економиките на държавите членки, то трябва да го преразгледаме. Трябва да видим какви промени трябва да бъдат направени в него, за да има реално економическо сближаване. Какво се случва от 2013 година насам? Според мен резултатите от 2013 насам са разочароващи. Необходими са редица промени. Немалко от изказалите се до тук казаха какво трябва да се промени. Така, например, държавите членки трябва да участват в структурните реформи. Структурните реформи не, лог, не могат да им се налагат отгоре. Няма еднозначно решение. Признаваме това, но като че ли не го прилагаме на практика. Не отчитаме на практика специфичните особености на държавите членки. Трябва да спазваме правилата за коригиране на макроекономическите дисбаланси. Според мен обаче комисията прекомерно се вторачва в изключит... свръхдефицита, а не толкова в свръхвисокия излишък. Дефицитът в една страна всъщност е излишъкът в друга страна. Имам още една минута, нали така? 45 секунди. По въпроса за банковия съюз. Когато първоначално се споразумяхме за банковия съюз, се договорихме той да почива на три стълба – преструктуриране, регламентиране и общо европейска схема за гарантиране на депозитите. От тогава насам минаха доста години. Прилагат се двата стълба, но третият, който всъщност на времето бе първият и бе предвиден за да има равнопоставеност между всички, все още не е изграден. Това е нещо, което трябва да преосмислим, ако искаме да има равнопоставеност между всички, що се отнася до конкуренцията. Благодаря ви. Карел Фидлер от Камерата на депутатите на Чешката република. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že tady vidím, že eh, tři minuty nejsou. Благодаря ви. Виждам, че три минути не означават едно и също за всички. Тъй като съм от чешкия парламент, си водех бележки. Първоначално нямах намерение да се изказвам, но в хода на дебата се почувствах подтикнат да взема думата. Дебата показва три характерни елемента. Най-напред – ораторите използват много условни наклонения. Какво би трябвало да се направи, как би трябвало да се направи преструктурирането и така нататък. Вторият въпрос, вторият елемент, който характеризира настоящият дебат – е прекомерното внимание върху положителните тенденции, положителни очаквания. Едно розово бъдеще, е, което ни очаквало. Е, третото, което искам да кажа е, че редица оратори споменаха разочарования, несъответствия, дисбаланси. несъвършена фискална и парична политика в еврозоната. Един от изказващите се каза много уместно, че не може да има едно решение, което да се прилага към всички. Аз не съм за първи път в е, Европейския парламент и а, е, онова, което чувам тук, много прилича на това, което чух е, при последното си посещение тук. В миналото аз а, а, имах а, опити от комунистическото бъдеще и там се говореше за е, розово бъдеще, но реалността се оказа малко по-различна. Сега, е, тук се споменава Европа на две скорости, е, както и да го наречем, това е проява на осъзнаването, че Европа не функционира. Това е основният въпрос, който никой нема коража да произнесе. Европа на много скорости, това е всъщност дезинтеграция на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. От името на групата на либералите в Европейския съюз. Благодаря на колегите от националните парламенти за това, че са тук, за да обсъжим този, това важно досие. Благодаря на господин Хьокмарк за чудесното сътрудничество и е, работата ви по време на множеството разисквания по европейския семестър. Докладът очевидно е компромис между различните позиции, от които изхождаме. Като докладчик в сянка от името на либералите, бих искала да подчертая следното. За пореден път става ясно, че много държави членки не изпълняват препоръките по страни. Само 2% бяха изпълнени през 2016 година. Особено когато гледаме по-добре реформите, в които реформите са най-слаби Картината, която се очертава е следната. Основните проблеми са в областта на конкурентоспособността и научно-развойната дейност. Колеги, ако искаме да останем конкурентоспособни в бъдеще, това са областите, в които Европейския съюз би трябвало да бъде лидер. Затова подчерта, искам да подчертая значението на усилията а, за изпълнение на препоръките по страни економиката се възстановява благодарение на реформи. Реформите обаче трябва да бъдат структурни. Единственият начин, по който економиките ни ще останат конкурентно способни в днешния утрешния свят, е като увеличим производителността си. Повече инвестиции в научно-развойната дейност ще доведат до повече новаторство, което на своя ред ще доведе до повече работни места и от тук до сигурност на работните места. Тези инвестиции не е необходимо да бъдат обезпечени с повече финансиране, а с по-добро финансиране. Осъзнахме необходимостта от балансирания бюджет и ограничен дефицит. Използвам тази възможност да предупредя за опасността от високите дългове и и опасността от повишаване на лихвените проценти. Но освен това, нужни са мерки, които да предприемат заетостта и бизнеса. И това е във всяка мярка, която намалява вътрешните пречки пред трансграничната търговия. По този начин ще се укрепи вътрешния пазар. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Последният оратор господин Хейс. Е, след, след него и аз ще направя няколко кратки коментара. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Приветствам колегите от националните парламенти, особено колегите от Ирландия. Най-важният въпрос, който се очертава в доклада на господин Хьок, Хьокмарк, е държавите членки да се ангажират с процеса на реформа. Европа няма да стане по-конкурентно способна, по-ефективна, по-производителна, ако не бъдат реализирани реформи. И това предполага ангажираност. В моята страна, в един референдум, представихме договор за фискален, за фискален компакт в най-лошият момент. Тогава ирландската економика преживяваше криза. Хората не искат да се връщаме в този момент. Хората искат економика с балансиран бюджет. Най-важното в бъдещето е да разполагаме с правила от, договора, от фискалния договор, които да се реализират, да се спазват от всички. Това не се случи в началото на 90-те години по пакта за стабилност и растеж. Правилата трябва да са едни и същи за всички и трябва да ги спазваме, независимо колко е голяма държавата членка. Последният ми коментар, господин председател, е следния. Значението на семестъра е да бъдат ръководени държавите в усилията им да реализират това, което е в техен интерес. Ние трябва да работим с националните парламенти на държавите членки при разработването на препоръки, за да се чувствате ангажирани с тях. Казвам го като представител на страна, която премина през болезнен процес. В един момент дефицита ни беше 20% от ДДС. Години трябваше да мина, за да коригираме това. Тази, до година бюджетът ни ще бъде балансиран. Това е пример за болезнения път, който трябваше да преминем. Е, няма да се наложи да преминем през този път, ако спазваме правилата. Председателят, благодаря. Имаше още едно искане. Господин Крайнер от е, Австрия. Пропуснали сме. Няма проблем. Благодаря ви. Не искам да кажа, че не харесвам целия доклад, но, но част от доклада прилича повече на идеологически документ, а, отколкото на обективна картина. Неокласически организации като ОИСР спряха да пишат подобни документи преди 10 години. Например, препоръката за съкръщаване на обществените разходи това е, звучи като от преди кризата. Ужасявам се, че нещо, че това се публикува днес. Страни, които имат голям обществен сектор, като Швеция, се справят чудесно, независимо от това, че имат голям публичен сектор. Този публичен сектор е много ефективен, така че когато говорим за публичния сектор, въпросът не е как да го съкратим и да стане той по-малък Въпросът е как да стане той по-ефективен. Мисля, че ако погледнем обективно нашите общества и нашите общности, е, от, е, не от идеологическа, от прагматична гледна точка, трябва да кажем, че в някои части е, публичното е по-добро от частното. Въпросът е как да подсилим публичния сектор и как да го направим по-ефективен а не просто да го съкръщаваме. Надявам се, че докладът ще бъде пренаписан а, преди да бъде гласуван. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика за няко... за е, заключителни думи, искам аз да кажа няколко думи да е, благодаря за много интересната дискусия. Бяха внесени изменения по проекто доклада и докладчикът работи по компромиси. Казвам го за унези, които смятат, че докладът е небалансиран. Разбира се, това е доклад изработен от докладчик от ЕНП. Нашата цел е да излезем с компромис. И ако погледнем предизвикателствата, пред които сме изправен и историята от последните няколко години има, има основа за компромис. Защо е, се възстановява економиката? Това е благодарение на комбинация от елементи. Разбира се, държавите членки, които проведоха реформи, се справят добре. Структурните реформи са е, от е, фундаментално значение. От друга страна, ако сравня фискалната политика от последните три години в сравнение с миналото, мисля, че гъвкавостта на пакта за стабилност и растеж спомогна да се намали дефицита и заедно с това намаляването на дефицита и консолидацията да не се окажат вредни и в ущърп на растежа. Така че по консолидираната фискална политика през последните години се оказа по-ефективна от политиката водена през 2011, 2012 и 2013 година. И економистите е, смятат, че е имало е, прекомерна консолидация с проциклични елементи. Разбира се, трябва да отчетем и основната роля на паричната политика на, е, на ЕЦБ, която осигури ликвидност и стимул за економиката. Така че възоснова на пулките от миналото и сегашните предизвикателства, можем да кажем, че Структурните реформи сами по себе си не могат да решат проблемите. Тоест да се каже структурни реформи, всичко автоматично ще се подобри. Други казват, е, имаме нужда от фискални стимули. И двете становища, според мен, не са правилни. Аз мисля, че ние имаме нужда е, уместна фискална позиция, която да е антициклична, когато възстановяването е най-крехко, имаме нужда от повече усилия и заедно с това има нужда от структурни реформи. Какво означава структурни реформи? Много интересна тема. Структурните реформи, според мен, не е само съкръщаване на разходите. То предполага подобряване на конкурентоспособността, ефективността на администрацията и така нататък. Стигам до последното, което искам да кажа, което е свързано с семестъра, но и с обща дискусия за това как да подобрим управлението, как да се постигне по-добър баланс между подходяща фискална позиция, економическия цикъл, необходимостта от инвестиции, по-добри публични инвестиции, повече сближаване. Ние смятаме, че през последните години по-добре успяхме да балансираме тези неща и то е участи се дължи и на приноса на парламента. Парламента, както знаете, предложи баланс между насоки за сближаване и фискален капацитет. Тук има различни становища. Комисията ще излезе с предложение, но всичко това е много полезно а, да бъде доразвито в а, Талин. Ние имаме нужда от балансирана политика в сегашната конюнктура и да се съсредоточим върху задълбочаването и до изграждането на економическия и валутен съюз. И сега го нарима думата за заключителни думи. Благодаря. Благодаря за изказванията. Не е необходимо да навлизаме в политически дебати тук. Знаем, че имаме различни възгледи за економическата политика в зависимост от коя част на политическия спектър представляваме. Интересно, е, интересно беше да чуем е, различните становища. Тук трябва да отбележим три важни момента. Господин председател, вие посочихте, че економическата политика е сложно нещо. Тук влиза економическа политика, фискална политика, структурни реформи, конкурентоспособност – всичко това трябва да бъде разгледано в една и съща процедура. Истинският проблем беше не дефицита на държавите членки. Това е антицикличено явление. Проблемът е, когато разходите доведат до свършване на парите. Това вреди на всяка економика. Някои от колегите тук казаха, че ние трябва да спазваме правилата, които са определени. Никой не казва, че не трябва да има дефицит, а да сме сигурни, че е, ще можем в крайна сметка да постигнем баланс. Съгласен съм с това, че не можем да определяме цели, но понякога това е необходимо за реформите. А, ако искаш реформа, е добре да знаеш къде отиваш. Нека да отбележим едно нещо. Лошото за всички нас е, че не, не се представяме толкова добре, колкото трябва. Хубавото е, че не се представяме толкова добре, колкото бихме могли. Защото ако това е най-доброто, на което сме способни, би било много разочароващо. От дискусията изпъкна това, че има различни мнения за това как са възникнали промените. Някои казват, че ситуацията се промени от криза до стабилност в някои държави членки. Това е хем очевидно, хем красноречиво. То говори, че ние можем да предприемем мерки за преодоляване на дълбоките проблеми. Тук се беше казано, че е, околната среда не е достатъчно застъпена. Когато гарантираме инвестициите, тогава влизаме и в по-модерна економика. И накрая, в дискусията също се очерта необходимостта от ангажираност на държавите членки – но също така, че на европейско ниво а, трябва да се предприемат мерки, които могат да бъдат предприяти само на европейско ниво. Има един проблем, който остава, а, който не получи отговор. А, той беше повдигнат от някои колеги. Дори и ако има, дори да има економическо възстановяване, дори и да се подобряват инвестициите, те си остават на ниско равнище. И това е в момент, в който имаме доста крайна парична политика с почти нулеви лихвени проценти. Това е проблемът, по който трябва да се замислим. Как да постигнем повече инвестиции? И това предполага фискална политика, парична политика, но аз бих казал и структурни реформи, за да подобрим конкурентноспособността си. А, с това приключвам, защото през последната минута ме гледахте с много мил поглед. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка. Много се радваме, че с нас продължават да бъдат членовете на националните парламенти. Това е много полезно при обсъждането на такива важни теми, като данъчната реформа и теми като общата основа за облагане с корпоративен данък и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Колегата Нидермайер ще води заседанието от тук нататък. Благодаря, Роберто. Трябва да кажа, че малко закъсняваме във времето, докато в парламента традицията е заседанията да приключват на време. Тази част от нашето заседание е посветена на много важни предложения, общата основа за облагане с корпоративен данък и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, съответно CCTB и CCCTB. Целта на пакета е укрепване на единия пазар и преустановяване на агресивното данъчно планиране. Това е едно от най-важните предложения в една от най-важните области на работа на Европейския парламент през последните няколко години. Знаете, че ние много упорито работим по въпроси като люксембургските досиета, панамските досиета. Борим се с избягването и укриването на данъци. Така че законодателната ни дейност е много активна. Радвам се, че днес обсъждаме тези теми с вас, членовете на националните парламенти. Субсидиарния срок за националните парламенти, които да представят своите коментари по предложенията, беше 3 януари. Парламенти на 19 държави членки проучиха предложенията. Имаме 7 обосновани становища от парламентите на Дания, Ирландия, Люксембург, Малта, Швеция и Холандия. Съответно с две становища от двете камари. Тъй като имахме много становища на националните парламенти, ние решихме да поканим техните представители за размяна на мнения. Така ще имаме по-добро разбиране, освен това за нас националните парламенти са много важни. Както и преди, първо ще чуем докладчиците, господин Танко от социалистите и господин Ламасур от НП. След това ще чуем представителите на националните парламенти и на Европейския парламент. Вие сте получили документи, ще кажа, че тези предложения са изключително сложни. Надявам се нашето заседание да допринесе за по-доброто разбиране на предложението и ползите от него. Процедурата е същата, както и преди. Ще дам думата на господин Танк за не повече от 7 минути и след това ще чуем и господин Ламасур, а после членовете на националните парламенти с изказвания до по 3 минути. Прикамвам и колегите да спазват времето. Заповядайте. Благодаря, господин председател добре дошли на членовете на националните парламенти. Всъщност става дума за две предложения с двама докладчика, но Алар Ламасур и аз от самото начало решихме да работим заедно по тези предложения. Така че първото послание на Европейския парламент е това е едно предложение. Ако искате ползите от корпоративния данък, трябва да включите и третото С в английската абревиатура или да има консолидирана основа. И НПО организациите са на същото мнение. Много се радвам, че сте тук. Лам, Ламасур и аз се опитваме да стигнем до националните парламенти, защото ние провеждаме своите дискусии, съветваме националните правителства, но се обръщаме към вас, защото този въпрос трябва да е в политическия дневен ред. Искаме освен това да чуем вашите идеи и тревоги. Така ще подобрим предложението. Именно за това ние всъщност пътувахме до някой от парламентите. Няма как да посетим всички 28 държави, но отидохме в Талин, в Люксембург, разговаряхме в Белгия, Берлин, Париж, София. Ние наистина оценяваме приноса на националните парламенти и готовността им да подобрят предложението. Важно е това предложение да се включи в политическия дневен ред, защото той е стъпка в 21 век. Става дума за много съществена промяна в данъчната система. Това е реформа и модернизация. Ще обясня защо. Съществуващата корпоративна система е, може би, от 20 век, когато още имахме фабрики и работници в тях. Знаехме винаги къде е източника на печалбата. Но всичко това се промени заради глобализацията и цифровизацията. Големите многонационални компании по този начин започнаха да извършват данъчно планиране, за да могат да използват интелектуална собственост и цифрови платформи, така че да плащат по-малки данъци. Това всъщност доведе до абсурдната ситуация те да плащат по-малко данъци, отколкото малките и средни предприятия. Достатъчно е да погледнете проучванията на няколко държави. и Ще видите, че МСП плащат с около една трета повече данъци от мултинационалните компании. Това не е редно. Освен това, виждаме как хората реагираха на люксембургските и панамските досиета. Те просто смятат, че не е честно ако големите корпорации плащат по-голям данък, отколкото вие или аз за една книжарница, примерно. Затова казвам, че елемента консолидиране е много важен. Така ние можем да се насочим към реалните фактори и да спрем всичко това, което позволява мултинационалните компании да планират данъците си и да ги намаляват по този начин. И тъй много е важно въпросът да е в политическия дневен ред. По самото предложение има един елемент, на който искам да обърна внимание – данъчното облагане на цифровите платформи Google, Amazon – Apple. Всичко това са компании, които са цифрови. Тяхното данъчно присъствие в Европа не е много изяснено. Именно за това те лесно успяват да избегнат данъците. Затова и комисията предприе действия срещу Apple мината седмица и срещу Амазон. Но тук са ни необходими едни корпоративни данъчни системи от различен тип, защото сегашните обвързват плащането на данъци с физическото присъствие, докато тук става дума за цифрово присъствие. Затова колегата Ламасур и аз включихме идеята мястото на установяване да се дефинира по нов начин, за да може да се обхване и цифровото представителство. Казвам всичко това, защото през последния месец имаше един много навременен дебат за това как да се облагат Google и Facebook, например. Нашето проучване показва, че през последните три години Google и Facebook са избегнали 5 милиарда данъци в Европа. Това е огромна сума, само за 3 години. Франция има идеята данъкът да се определя чрез оборота. Мисля, че и Ламасур и аз сме много за идеята CCTB да се прилага и спрямо цифровите компании. Благодаря полза много доброто обобщение на основните елементи. Сега давам думата на Алан, който е докладчик по втората част консолидирането. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа, че с огромно удоволствие участвам в тази размяна на мнения с националните парламенти, защото аз сам съм бил в Френския сенат до преди няколко години. За мен мнението на националните парламенти по това предложение е много важно. Също така трябва да отбележа, че като говорим за данъчната система, нито Европейския съюз, нито Европейския парламент смятат да се бъркат в националните правомощи и по този начин да успорят правомощията на национално ниво в данъчната област. Идеите в нашия доклад отговарят напълно на настоящите действащи договори на Европейския съюз. Освен това, след това вие, националните парламенти, ще имате последната дума. Както обясни Паул Танк, ние сме изправени пред два проблема, които са не много сходни. Те възникнаха след финансовата криза, започна преди десетина години, а скандала с люксембургските досиета беше от преди 3-4 години. Стана ясно следното. Първо, с глобализацията някои от нашите мултинационални компании работят на пете континента и успяват да използват различните данъчни системи на държавите членки, за да избегнат заплащането на данъци. Нашата система за данъчно облагане на предприятията на национално ниво, както каза и Танг, отговаря на 20 век, на миналия век. Тогава вече беше започнал износът по цял свят, но предприятието – произвеждаше и правеше този износ от държавата, в която беше установено. Докато сега имаме работа и на пете континента и един вид изпаряване на печалбата. На второ място, пак нещо свързано с скандала и кризата, оказа се, че в самото европейско семейство ние не сме на едно и също мнение при данъчното облагане. Държавите се състезават до някъде, що се отнася до съотношението качество и цена на обществените услуги. Това състезание обаче се провежда при едни неясни, нелояни и несправедливи условия. Затова ние, имам предвид Европейския съюз, комисията и парламента, както и на световно ниво ОИСР стигнахме до следните изводи. Ние имаме нужда от етичен кодекс, който да се прилага глобално – това е решението и на ОИСР. Затова имаме две общностни директиви на тази тема, а в европейското семейство трябва да променим своята система на данъчно облагане на предприятията, за да няма състезание между държавите членки, като се запазва една и съща философия, едни и същи норми, а именно да има прозрачна конкуренция, лоялна конкуренция и справедлива конкуренция. Всичко това изисква еднакво определение на облагаемата печалба във всички държави членки. Защото ако тръгнем от едно и също определение, вече ще имаме прозрачност. И ще можем да приемем останалите норми, докато в момента ние имаме големи разлики при определението на облагаема печалба, минимум и така нататък. Това е общото разбиране. Както също така изтъкна Пал, ние искаме конкретни разпоредби за цифровата економика когато Германия председателстваше Г-20 в хода на едно заседание през юни миналата година, а след нея и Франция поискаха да се постави там акцента. Това е и приоритет на естонското председателство. За нас е важно подходът да бъде специфичен, като се прилага спрямо цифровите платформи, но да има глобално изражение и да има ясно определени критерии, брой лични данни, които се събират и експлуатират в държавата членка, като резултат от тази цифрова дейност. На тази основа предприятието може да бъде обложено данъчно, можем да добавим и други критерии за преразпределение между държавите членки, след това да се отчете персонала, активите, но пак казвам, основното е броя данни, събирани и експлуатирани в съответната държава членка. Някои държави се отнасят неохотно, не заради принципа, защото се притесняват, че те ще загубят важни данъчни приходи. Затова ние трябва да имаме проучване на въздействието. Да видим отражението върху големите предприятия и върху цялата държава, как ще се променят националните системи. На второ място – трябва да се помисли за компенсационен фонд, така че по време на един преходен период да можем да се намесим. И ако на едно място новата система доведе до увеличение на приходите, това да компенсира намалените приходи в други държави. Благодаря. Много добре си сътрудничите с Пао, макар че заехте 30 секунди от неговото време. Сега се обръщам към гостите от националните парламенти. Първо господин Оден от Ирландия. Chairman, uh, firstly, um... Благодаря, господин председател. За Ирландия това е изключително важен дебат. Искам да поканя господин Танки и господин Ламасур да дойдат на гости в Ирландия. Аз съм член на финансовата комисия в нашата страна. В нея присъстват членове от различните партии. Ние сме представили мотивирано становище по това предложение. Според нас то нарушава компетенциите на държавите членки на много нива. На практика ние имаме корпоративна станка от, ставка от 12,5%. Тя е напълно прозрачна и е фундамент на нашата економическа политика. Това е много важно за създаването на заетост. Ние сме прилагали години наред и факта, че ефективната и събираема такса са сходни, показва, че се работи много добре. Новото предложение обаче нарушава нашите компетенции. Първо, имаме произволно определение на стоиността на активите, на продажбите и съответно на персонала. На второ място, до голяма степен ще се стесни кръга на данъчно облагаемите лица в Ирландия. На трето място имаме предложението на ОИСР за намалението на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите. Това, което се предлага от господин Ламасур е контрапродуктивно, защото предложението за намаляване на данъчна основа и прехвърлените на печалби работи на глобално ниво чрез един подходящ механизъм за ценообразуване. Според нас то може да се прилага само в глобален план. Освен това, моята страна, както и моята комисия по финансови въпроси, е на мнение, а ние сме разговаряли с най-различни организации, е на мнение, че наистина трябва да се проучи отражението. Господин Ламасур го спомена, но предложението, което виждаме, изобщо не съдържа такава оценка на въздействието. Ставаше дума първоначално за 0,014% от БВП. Според нас това не е реална цифра. Ние сме економика ориентирана към износа. Според нас, първоначалните измервания на комисията не са реалистични, защото в Ирландия ние облагаме около 50% от данъчната основа. Това са 4 милиарда евро. Ние приветстваме дебатите, които се водят по тази тема. Ясно е, че трябва да направим подобрения в данъчната сфера. Но преминахме през много допитвания до общественото мнение в Ирландия и се уверихме, че нашата данъчна политика е уместна. Благодаря. Благодаря ви. Правя ви забележка не по съдържанието, а по формата. Моля ви да се придържате към трите минути. Освен това, целта на предложението не е да се хармонизира на данъчната ставка. Господин Фоцис от Кипър има думата. Аристо, гире Проедре. Благодаря, господин председател. Нека първо взема отношение по доклада. Ще изложа позицията на Кипърския парламент. Ресорната ни комисия разгледа предложението, бе прието и становището ни в пленарната зала. Предложените правила за изчисляване на данъчната основа заедно с данъчната ставка се отразяват върху приходите от данъци. Ще намалеят постъпленията от данъци. Това са публични приходи, които могат да се използват, например, за социално подпомагане. Данъчното облагане спада към компетенциите на държавите членки, които са подотчетни на гражданите. Предложението за обща консолидирана основа не отчита проблемите и недостатъците на отделните економически системи, не отчита също така и настоящите и бъдещи потребности на отделни държави членки. Предложението на комисията прогнозира положителни резултати за инвестициите в Европа като цяло, но не е била направена оценка на евентуалното отрицателно въздействие върху инвестициите в отделни държави членки, най-вече в по-малките економики като Кипър. Може да има проблеми с приспособяването на ресурсите към предложените промени, например с приспособяването на човешките ресурси. По въпроса за избягването на данъци, този въпрос се обсъден на ниво ОИСР. ОИСР излезе със своя план за борба срещу свиването на основата и прехвърлянето на печалби. Приета е също така и директивата за борба с избягването на данъци. Директива от 2016 година, наклонена черта 1166. Въз основа на това, което казах до тук и на оценката на въздействието на комисията, се вижда, че няма ясни аргументи за ползите от намеса на Европейския съюз в област, която подлежи на принципа на субсидиарност. Мисля, че предложението може да наруши баланса, постигнат по линията на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Когато бяха сключени тези спогодби, все още не бе на лице предложението за общата консолидирана основа. Трябва да вземем предвид и вътрешния пазар. Мисля, че членът отнасящ се до вътрешния пазар не е подходящото правно основание за общата консолидирана основа. Абсолютно необходимо е според нас да се приемат двете предложения за директива, цитирани в Бялата книга за бъдещето на Европа, публикувана от Европейската комисия. Тези альтернативни сценари ясно показват, че няма нужда от приемането на предложението за общата консолидирана основа. Госпожа Виринг от групата на либералите. Уважаеми колеги, радвам се, че са внесени много изменения по предложението. Много от тях са конструктивни и ще го доусъвършенстват. Най-вече онези, които се отнасят до дейността в цифровата економика. Трябва да се отчете това предложение, ако подобрява целия текст. Има също така необходимости от промени в формулата така че да не се нарушават постъпленията от данъци в държавите членки. Настоящото предложение не е идеално, но не бива да забравяме, че от него ще проистъкат редица потенциални ползи за европейския бизнес допълнителната административна тежест за държавите членки ще е нищожна в сравнение с административната тежест, която ще спестим на дружествата. Така, например, те вече няма да трябва да сезират 28 различни администрации. Така ще имат възможност изцяло да се възползват от ползите на вътрешния пазар. И накрая, наистина ще се доближим до равнопоставеност по отношение на многонационалните дружества. Ще трябва да насърчим конкуренцията на базата на инфраструктурата и данъчните ставки. Така Европа би трябвало да стане още по-привлекателна за инвестиции. Ще се увеличи конкурентоспособността на економиките ни. Не можем да действаме водени от страха от въвеждането на една нова система. Необходимо е въпреки това да се предвидят необходимите гаранции, за да няма отрицателни странични ефекти и за да можем да реагираме, ако възникнат такива. Във връзка с това е необходимо двете системи да бъдат въведени едновременно. Разбирам, че много заинтересовани страни все още имат някои съмнения. За това призовавам за създаването на механизъм за уреждане на спорове. Трябва да се гарантират интересите на всички след въвеждането на общата основа и на общата консолидирана основа. Благодаря. Крайният срок за внасянето на изменения вече изтече. Мисля, че той бе краят на месец септември. Представителят на Полския парламент. Имате три минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин докладчик, уважаеми госпожи и господа. Според полското правителство трябва да предприемем нещо, така че да се плащат данъци там, където се реализират печалби, т.е. там, където дружествата действително извършват стопанска дейност. Една подобна хармонизация има както добри, така и лоши страни. трябва да се опази суверенитетът на държавите членки, например. Държавите членки имат право да събират данъци, да определят данъчните си ставки, както и да определят економическата си политика, която е в основата на данъчната им политика. Освен това, трябва да вземем предвид и трансграничната дейност и данъчното й облагане. Не би ли трябвало да се предвиждат, предвидят някакви изключения по общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък? На четвърто място трябва да си отговорим на въпроса какво ще се предприеме, ако има проблеми с стабилизирането на бюджета и се стигне до механизъм за консолидиране. Вероятно е тогава да се увеличат данъците. Има и още един момент, а именно сезирането на административни съдилища при уреждането на данъчни спорове. Необходимо ли е да се създават общоевропейски правораздавателни органи? Не би ли трябвало да се сезират националните съдилища? Предложението за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, според нас, може да доведе до проблеми във връзка с принципа на субсидиарност. Държавите членки са в състояние да смекчат някои от отрицателните последици от разликите в данъчните ставки между отделните държави. През месец юли бяха приети правила за надлежни практики в областта на данъчното облагане, които да благоприятстват вътрешния пазар. Повечето държави членки все още не са направили оценка на въздействието на това предложение. трябва да направим анализ на данъчните разпоредби в отделните държави членки, за да видим дали те не се отразяват неблагоприятно върху вътрешния пазар. Трябва да се погрижим за това разпоредбите да са в полза както за гражданите, така и за дружествата. Колегата от Чешката република, вие също имате 3 минути. Законодателната инициатива за общата основа за облагане с корпоративен данък и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е дело на Франция и Германия. Те искат да опазят своите пазари, които не са гъвкави, не са ефективни и съответно не са достатъчно конкурентоспособни. Предложеният метод за изчисляване на общата консолидирана основа не отговаря на економически модели като чешкия, които са насочени към растеж. Може да бъдат внасени промени в този модел, без да се изиска становището на държавите членки. Това явно е в полза на големите германски и френски корпорации. Против това предложение сме. В Европейския съюз се засилват антиевропейските настроения. В този момент трябва да се сложи край за това на тези преговори. Трябва във всички държави членки да се проведе референдум за това дали тези държави искат да останат в Европейския съюз или не. Едва тогава можем да започнем разговор по подобни нови инициативи. Има случаи, в които политиците мамят гражданите, въвеждайки нови елементи на базата на договора от Лисабон. Трябва да се сложи край на тази практика. Вече започнахме работа по въпроса в Чешката република. Аз съм представител на партия, която ще участва в изборите в Чехия. Гражданите ще трябва да могат сами да вземат своето решение. Надяваме се че държавите ще изпратят Европейския съюз там, където му е мястото в историята, в историята на провалилите се експерименти. Няколко последни коментара за общата консолидирана основа. Няма еднозначно решение, което да е приложимо към всички економики. Приключихте ли? Благодаря. Фабио Демаси, член на Европейския парламент от Обединената левица. Три минути. Благодаря. Предстои да се присъединя към германския парламент. Всъщност съм член в момента и на германския парламент, и на Европейския парламент, така че би ми се искало да ми се отвои времето за изказване. Съгласен съм с двамата докладчици, че настоящите системи на данъчно облагане вече не отговарят на целта. 60% от стокообмена в световен мащаб се извършва от големи корпорации, които избягват данъци в особено големи размери. Не можем да се борим срещу това, използвайки само рамката за държавните помощи и другите действащи инструменти. Основният критерий, който трябва да прилагаме е дали многонационалните дружества след въвеждането на това предложение започнат да плащат, започнат да плащат повече данъци. Може да се хармонизира, разбира се, данъчната основа, но ако няма минимални изисквания за корпоративното облагане, то тогава може да се стигне до много по-жесточена конкуренция по линия на ставките. Освен това, трябва да се запитаме дали основата да е по-широко или по-тясно дефинирана. Европейската комисия възнамерява да въведе механизма за трансгранично компенсиране на загубите на границата. До какво може да доведе това? Някои държави членки може да се противопоставят на консолидираната основа, така някои държави членки ще могат да компенсират загубите си на границата, но няма да се спрем върху печалбите и върху това как да ги разпределим между държавите членки по въпроса за директивата за борба с избягването на данъци. Винаги съм смятал, че тук са заложени минимални стандарти, които могат да бъдат надхвърлени от държавите членки. А съгласно това предложение, като че ли директивата за борба с избягването на данъци ще се превърне в максималния стандарт. Това не е добре, тъй като трябва да се противопоставяме срещу данъчните практики на някои държави членки, които не искат да се сътрудничат на международно равнище. Освен това, има големи разлики в стандартите за счетоводна отчетност. Може да се въведе обща консолидирана основа, но ако продължава да има такива разлики в стандартите за счетоводно отчитане, това ще е добре дошло за големите дружества. Предвижда се по член 9 им при изпадане в много голяма, голям размер за научно-изследователската и развойната дейност. Това няма да насърчи тази дейност сама по себе си, ще даде само на многонационалните дружества още по-широки възможности да избягват данъци. Не мисля, че трябва да прибягваме до подобни практики, тъй като ни е необходима повече справедливост в областта на данъчното облагане сега, след периода на много строга бюджетна дисциплина, когато ни е необходимо повече доверие от гражданите. Благодаря. Мисля, че останалите три минути ще трябва да си ги поискате в Берлин. Представителят на Румънския парламент. Благодаря, господин председател. Данъчното облагане е важен въпрос, който засяга всички държави членки. Румъния би желала да работи на две нива. както за общата основа, така и за общата консолидирана основа. трябва да има възможност и за данъчно облагане на цифровата економика. Мисля, че всички ще се съгласим с това. На второто ниво, общата консолидирана основа, имаме някои съмнения – Печалбите трябва да се облагат с данъци там, където се реализират, но това не бива да е в ущърп на някои държави членки. Въпрос към господин Ламасур. Как според вас следва да функционира фондът за компенсиране? Благодаря ви. Както ви казах, вече в края на дебатите ще дадем думата на докладчиците. Със сигурност господин Ламасур ще отговори на въпроса ви. Господин Лохи от Финландия. Kiitos puheenjohtaja. Suomikin pitää tätä järjestelmän, jos... Системата на обща консолидирана основа за облагане с компоративен данък е нещо, което можем да подкрепим. Трябва дружествата по-лесно да осъществяват трансгранична дейност. Трябва да се избегне също така и агресивното данъчно планиране – в случая става дума за много мащабни проекти за хармонизиране на корпоративното данъчно облагане, от което проистичат редица въпроси. Има възможност, например, за трансгранично компенсиране на загубите. Дали от това ще се възползват именно у нези страни, които трябва да се възползват? Правилна ли е формулата за изчисляване на общата консолидирана основа? Не се взема предвид при този метод въпроса за нематериалните активи. Не се основават изчисленията и реално на мястото, където се реализира печалбата. Разбира се, големите корпоративни дружества трябва да си плащат данъците. Това е една благородна цел, зад която заставаме и ние, дружества като Google, Facebook и други трябва да заплатят своя дял Предложението визира по-големите корпорации, но се предвиждат две различни системи. Няма ли да доведе това до по-голяма административна тежест? Както вече казах, целта сама по себе си е благородна, но става дума за област, спадаща предимно към прерогативите на държавите членки. За това трябва преди това и да проведем по-подробни дискусии. Брайан Хейс от Европейския парламент. Доколкото знам, вие не предстои да ни напуснете. Поне за момента нямам подобни планове. Последното, което беше казано от колегата от Националния парламент е много важно необходими са много усилия и не бива да се избързва поради естеството на въпросите. В дебата трябва да се съобразяваме с два, две основни линии. Никоя държава членка не може да бъде принудена да направи нещо, което не съответства на националния интерес. Принципа на консенсус ще се приложи към този принцип. Второ, никоя държава членка не може да бъде принудена да направи нещо, което би намалило данъчната основа. Това е фундаментален въпрос. Много колеги казаха, че към момента в оценките, които се правят, има малко доверие за въздействието. Ако мога да дам за пример своята страна Ирландия, Имаме 7 милиарда корпоративни данъци. Половината от тях са от 10 данакоплаци, много големи многонационални предприятия, в които работят стотици хиляди, в общности и европейски граждани, които плащат ипотечни кредити. Две трети от тези данакоплаци биха били отрицателно засегнати от повишаване на данъците. Така че това е въпрос, който влияе върху малки държави членки с високо индустриализирани държави. Аз вас ви слушам, госпожо Берес. Общества, които не са имали индустриална резолюция и които, са се, които вече не са страни с фабрично производство. Седем страни излязаха с а, а, обосновано мнение. Страни изразиха своето становище и те трябва да бъдат изслушани в парламента и тези мнения не могат да бъдат просто пренебрегнати от мнозинството в парламента мнението на младсинството трябва да се чуе. Това е опит от страна на някои големи държави членки да предприемат агресивни мерки срещу малки. Сега, данъкът върху цифровите обороти. Тук не става дума. Значи основата е оборота. Нека да се замислим, защото ако това е така, това би било в услуга на големите многонационални предприятия, които могат да поемат загубата на печалба, за разлика от малките фирми. И това се възприема като данък върху определен сектор в економиката, където собствеността е САЩ това се възприема като неконкурентна политика срещу САЩ. Престои ни дълъг път и в хода на дебата е хубаво да се изслушваме. Благодаря. Сега госпожа Полсън от Дания, ако не греша. Благодаря. Моля, водател да се включи микрофона. Моята страна е сравнима с страните, споменати от ирландския колега, т.е. страни ориентирани към износа и ние ще загубим от изпълнението на този регламент. Но ние го подкрепяме, защото това е регламент, който може да се компенсира при актуализацията. Необходимо е да се сложи край на игрите, които водят някои европейски страни. Правителството на Дания изпрати писмо, в което е изложена нашата позиция. Повечето партии смятат, че трябва да се спазва принципа на субсидиарност – и какво означава това в крайна сметка? В тази, е, в тази област принципа на субсидиарност е само формалност. Нямаме истински суверенитет, е, що се отнася до капитала на големите многонационални предприятия. Няма истинско движение на тези капитали. Следователно, ние трябва да проявим солидарност, за да намерим един модел, който да е изгоден за всички. Това, което е сигурно за момента е, че има и из... укриване на данъци и фискални е, и измами. Нямаме възможност да разгледаме подробно цялото предложение, но смятаме, че това е подобрен вариант на предишното предложение. Няма освен укриването на данъци и други, е, има и други елементи на данъчни измами, на които трябва да обърнем внимание. Също така има един четвърти критерий, който бихме приложили. Дания има доста широка основа и ако се стесни с предложението, когато бъде прието, ние ще прием предложението, защото трябва да работим заедно и окончателната структура все още не е известна. Бяха формулирани редица възражения е, по отношение на отчисленията за научно-развойна дейност, предложенията за самата основа и ние се питаме дали е, дали решенията предложени от е, някои колеги са правилни. Ние сме съгласни с колегата Ирландия. Предстои ни много дълъг път. Аз не говоря от името на Дания, говоря от името на поята партия. Смятам, че това е пътя, по който трябва да тръгнем в рамките на нашата общност. Благодаря, господин Балаурас от е, Гърция. Благодаря, господин председател. Ние сме за общ набор от правила за обща основа за облагане с корпоративен данък за фирми, които са част от многонационални групи. По-конкретно в Гърция има много укриване на данъци Имаме списъци, като прочутия списък Лагард, или поне така го наричаме ние, известени по други наименования. Тези списъци бяха разпространени. Престои ни много работа и трябва да бъдем много решителни. И слушах предишните оратори и ме порази следното. Многонационалните предприятия плащат една трето това, което плаща една малка книжарница, малка, а, малък магазин за хранителни стоки или дори а, малък, малко преработвателно предприятие. Тоест те плащат една трета от данъците, които плащат тези малки а, предприятия тези 750 милиона за общата основа за облагане с корпоративен данък не трябва да се променя. Ние сме съгласни с, с допълнителното отчисление за научно-развойна дейност и сме за мерките за насърчаване на новаторството, без това да бъде в ущърп на данъчните постъпления. И разбира се, има и други мерки, които ще имат положително въздействие, защото ще намалят корпоративния дълг и следователно ще ограничат опасностите, с които е свързана задлъжнялостта. По отношение на цифровата економика, ще бъдат засегнати не само предприятията, които ще прилагат тези правила. Говорим за по-широка рамка. Искам да повторя нещо, което е казвано по редица поводи. Google и Apple не, не са платили 5 милиарда през последните 3 години само в е, Европейския съюз. Те избегнаха огромна е, сума. Става, говорим за голяма данъчна дупка. Трябва да направим нещо, ако искаме Европейския съюз е, да постигне нещо. Благодаря. Благодаря за това, че спазихте ограничението във времето. Сега представител на Европейския парламент, госпожа Регне, тя е докладчик в Юре. Е, благодаря на чешкия колега искам да кажа, че корпоративните данъци спаднаха от 35% през 90-те години до 25% днес. Посланието е ясно, крайно време е да се предприеме нещо. Сега ще премина а, на а, немски язик. В Комисията по правни въпроси отговарям за становището за регламента и директивата. Вече гласувахме в нашата комисия ще се спра върху някои основни моменти, които получиха одобрението на евродепутатите. Първо, гласувахме с мнозинство за работата по двете предложения в пакет. Тоест, решихме да се работи както по общата основа, така и по общата консолидирана основа. Има и още нещо, което според мен е много важно мястото на стопанска дейност в цифровата економика. Знаем, че днес дружествата използват възможностите на цифровите технологии, като така не се спират пред граници. Точка първа от плана на ОИСРМ в случая бе спазена, намерихме определение на основното място на стопанска дейност в цифровата економика. Още два момента, върху които искам да се спра и които според мен са много важни. Те също се ползват с одобрението на мнозинството от колегите. Тук първият се отнася до горната граница от 40 милиона, що се отнася до приложното поле на текста. Тук се придържаме към определението от директивата за счетоводната отчетност. Всички дружества, които надхвърлят тази горна граница от 40 милиона, следва да попадат в приложното поле на текст. Предвидено и е още нещо много важно, именно изключение за научно-изследователската и развойната дейност. Тук трябва да има повече публични инвестиции. Стимулирането не бива да е по линията на данъчни облегчения, така както предлага комисията. Комисията по правни въпроси в никакъв случай не е прогресивна като състав, но в случая приехме една доста прогресивна позиция, в която се опитахме да вземем предвид както националните, така и европейските интереси. Italy, Сега представителя на Италианския сенат, господин Гуериери. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че ние сме за и подкрепяме съдържанието на предложението. Трябва да сме наясно с това, че използваме устарели инструменти, за да отговорим на предизвикателствата на глобалната цифрова економика. В този в днешно време печалбите могат да се регистрират в различни части на света чрез модерни счетоводни техники и също така това въжи и за печалби от нематериални явления като интелектуални права върху интелектуалната собственост. И трябва да имаме не, фраг, не разпокъсано данъчно облагане в Европейския съюз. Предложението трябва да се подкрепи. Европейското сътрудничество в, е, до сега е неадекватно. И усилията на Европа се натъкваха на е, неустъпчивостта на някои държави членки критиките и контраргументите не са убедителни. Първо, трябва да кажем ясно, че общата данъчна основа не означава, че страните ще трябва да въведат минимална данъчна ставка. Нито пък означава, че ще им се пречи да се конкурират едни с други чрез по-низки данъчни ставки една общоевропейска данъчна основа ще попречи на многонационалните предприятия да манипулират позицията си. Второ, при общата консолидирана е, основа печалбата може да се раздели между държавата, в която извършва дейност, в зависимост от данъчната ставка. Хубаво е, че много фирми подкрепя тази идея, тъй като това ще им намали разходите за спазване на нормативната база. От друга страна, общата данъчна основа по всяка вероятност ще засиля, няма да намали конкуренцията между държавите членки. Така че ако има хармонизирана данъчна основа, ще има повече натиск надолу върху ставките. Емпиричните данни говорят в полза на това. Аз е, мисля, че е, е много важно и подкрепям идеята за стриктна и задълбочена оценка на въздействието. Тази оценка може и трябва да се осъществи и засили в бъдеще. Благодаря. Господин Бозотил от Малта. Благодаря, господин председател. Бискам, бих искала да се присъединя към колегите от Ирландия и Малта, които толкова добре изразиха възражението си срещу предложението. Като тях смятам, че тези предложения са първо нарушени на принципа на субсидиарност. Очевидно, тук става дума за правомощия в областта на данъчното облагане, които са в прерогативите на държавите членки. Нарушаването им е нарушение на принципа на субсидиарност. Което е по-важното обаче, тези предложения биха могли да е, окажат вредно въздействие върху економиките на някои страни и това може да има сериозни последици като данъчни постъпления, заето, създаване на работни места. Тези трудности не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка. Е, с трудностите, това са реални трудности и ние трябва да се отнесем сериозно към тях. Има едно предложение за създаване на един компенсационен фонд, за да се помогне на онези, които ще бъдат отрицателно засегнати от предложенията. Само, че тук възниква въпросът е защо най-напред да увреждаме една страна, пък след това да й помагаме с компенсационен фонд. Аз съм от страна, която е изключително проевропейски настроена, но дори в моята страна хората не разбират, защо въобще се отправят тези предложения и защо Европейският съюз иска да се захваща с тези въпроси. На, нарастват а, нагласите, че Европейския съюз а, се намесва не там, където трябва. Това води до антиевропейски чувства, които, както знаем, доведоха до много сериозни последици в някои страни. Да не говориме за възникването на популистки партии в цяла Европа, така че нека да бъдем изключително внимателни за тези предложения. Е, срещу тях има е, силна съпротива от е, някои държави членки и трябва да се съобразим с тези възражения. И сега пак Европейския парламент, господин Карти от Обединената левица. Благодаря да не повтарям това, което казаха останалите. Аз лично съм за това моята страна да води по-устойчива индустриална стратегия, която да не се основава само на данъчни стимули за многонационални предприятия и привличане на преки чуждестранни инвестиции за малка чужда страна като Ирландия, те винаги биха имали важна роля. Е, правителството би трябвало да води по-устойчива индустриална стратегия е, И затова се смята се, че въвеждането на обща консолидирана основа биха имали е, вредно въздействие. Сега, кое ме притеснява мен? Държав, от държавите членки се иска да прехвърлят правомощия върху комисията, като се смята, че новата система ще ограничи във възможността многонационалните предприятия да прехвърлят печалби. Това едва ли ще се стане така. Ако искаме данъчното облагане да изпълни тази цел, то трябва да бъде глобално. Въвеждането на обща консолидирана основа на европейско ниво е свързано с опасности – европейски... Така че един, една мярка само от Европейския съюз може да засили стимулите за прехвърляне на печалби извън Европейския съюз. Предложението е само за някои предприятия в Европейския съюз и целта е да не се прехвърлят печалби към свързани дружества и дъщерни дружества извън, Европей... извън тези страни трябва да се включат всички приходи в изискването на комисията за данакоплатец, в който е регистриран в Европейския съюз, може да предотврати някои случаи на избягвания на данъци. Um, uh, Въз основа на глобалните консолидирани отчети на фирмите може да е свързано с някои предимства. Трябва също така да подчертаем, че има едно проучване, което говори за спад в данъчните основи, което би дошло като резултат от обща е, корпоративна е, основа. Също така се притеснявам от е, мерките в директивата за борба срещу укриване на данъци. Не съм сигурен, че държавите членки могат да ги реализират. И всички ние трябва да подкрепим предложението за фискални мерки. Това е което искат гражданите и това е което ние в Европейския парламент трябва да подкрепим. И сега господин Перейра от Португалия. Благодаря, господин председател. Първо нека изложа позицията на португалския парламент. Ние съставихме доклад, одобрен от бюджетната комисия, на която съм заместник-председател, и комисията по европейски въпроси. Този доклад се отнася положително към предложението за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, защото се зачита субсидиарността и целта няма как да се постигне децентрализирано. Не можем да напредваме страна по страна и да кажем, нека имаме еднакви правила. Не, това не работи. Освен това е необходимо да има пропорционалност. Мерките отговарят на зададените цели. Така че ние се отнасяме положително, иначе можем да дообсъдим прага. Това, което се предлага, 750 милиона, според нас е твърде висок праг. Той трябва да е далеч по-нисък. Нямаме много време, но ми се иска да кажа няколко думи. Ясно е, че за някои страни, не малките страни, тъй като Ирландия говори като че ли малките страни са нещо различно, Португалия също е малка страна, но нашата позиция и перспектива са доста различни – Разбира се, трябва да изслушаме внимателно аргументите, но трябва да се следва методиката на Джон Роуз. Не можем да водим такова обсъждане преди пълната оценка на въздействието. Това на първо място. Иначе ние можем да говорим за това, дали е честно различните държави да имат различна ставка за корпоративно данъчно облагане и да използват това свое преимущество, за да привличат големите компании. Можем да говорим за всичко това, преди да преминем към фискалната оценка на въздействието. След като проведем тази дискусия, след като сме стигнали до някакво съгласие, можем да видим оценката на въздействието, да видим колко ще спечелят или загубят отделни отрасли. Например, какъв е проблема в Ирландия заради нормите или заради данъчната ставка? Ирландия години наред е имало много ниска данъчна ставка. Ясно е, че това им носи ползи. Не съм сигурен, но искам да разбера как така те ще загубят 50%. Затова ни трябва проучване, да видим коя страна колко и как ще загуби. Следващия етап – този компенсационен фонд, предложен от господин Ламасур, според мен ще бъде необходим. Защото Държавите, които ще загубят, трябва да получат компенсация и този фонд ще помогне. Благодаря. Преди да дам думата на следващия оратор, нека кажа, че това е последния оратор от национален парламент. Имаме още двама, които ще се изкажат от Европейския парламент. Движим се на време. Ако има още един или двама, които искат да се изкажат, можем да ги вместим, но принципно сме на време. Господин Крайнер Австрия, благодаря. Господин председател, няма да навлизам в подробности по трансграничните загуби. Пао Танк и останалите говориха за тях, но искам да говоря за минималната данъчна ставка и данъчното принуждение. Според мен те трябва да бъдат сиямски близнаци, да вървят ръка за ръка, иначе ще имаме канибализиране на корпоративните ставки. Трябва да спрем това данъчно състезание, защото от него печелят само големите компании и много богатите физически лица, докато училищата, болниците, губят. Те са, разбира се, много важна част от нашето общество. Разбира се, би трябвало и тези, които принципно печелят добре, да влагат своя дял, а не само това да го правят работниците. Така че нека да имаме наистина CCTB с минимални ставки или коридори. Имаме и държави, които наваксват в економическото си развитие. Те може да имат и по-низки ставки. От друга страна имаме държави като Германия и Австрия, които нямат толкова какво да наваксват в Европейския съюз. Принципа за субсидиарност ние имаме различните нива национално, регионално, европейско и въпросът е не кой отговаря за това в момента, а кое ниво е най-уместното. И когато говорим за данъци, в 3 или 7 или 28 държави членки е ясно, че политиката трябва да се изпълнява на европейско ниво, защото тези дружества работят в цяла Европа или част от нея. Следователно, принципът на субсидиарност налага да кажем да, ние трябва да облагаме еднакво тези компании. Преди последния оратор господин Сант от социалистите и демократите в Европейския парламент – благодаря, господин председател. Много е тъжно, че борбата с данъчното планиране не върви успешно, защото ние се борим най-вече на национално ниво. Вместо това виждаме данъчно състезание, а ние трябва да хармонизираме. За това говорим сега, но поставяме каруцата пред коня. Със сигурност Ирландия, по-малките страни, имат някои конкурентни ам, слабости заради спецификата на своето положение. Същевременно растежа в Европейския съюз се ограничава от пакта за растеж и стабилност. Трябва да могат да се покрият и данъчните загуби, за да се изпълнят бюджетните параметри. Необходимо е първо да има обща данъчна основа в корпоративното облагане. Ако в САЩ обаче няма нищо подобно, то защо държавите членки са подложени на повече ограничения, отколкото щатите в рамките на САЩ? Държавите членки в Европейския съюз могат да направят много повече, за да няма данъчна злоупотреба. Основното е прозрачност. В това отношение ФАТКА в САЩ много помогна. Знаем, че те проследяват и спечеленото от техните граждани в чужбина. В това отношение не можем да разберем защо националните администрации не оповестяват всяка година пълен списък на физическите и юридически лица с заплатените от тях данъци. Така веднага ще видим къде има аномалии. Освен това, ще могат да се направят кръстосани проверки – можем да подобрим и системата с ДДС. Маржовете, които се очакват от оборотите, са още един инструмент срещу избягването на данъци. Държавата винаги може да въведе някакъв данък върху оборота и по този начин да си събере приходите. С други думи, ние можем да се борим с данъчните злоупотреби много по-ефективно и на национално ниво. Да се въвежда тази идея на европейско ниво е контрапродуктивно, не е в интерес на държавите членки. Европейското ниво трябва просто да налага прозрачно за всички. Uh, uh, uh, Благодаря и сега три минути за Перванш Берес. Франция. Благодаря. Изказванията следват едно друго, някои си приличат, други не. Аз бях много очудена от тона на дискусията, все едно, че става дума за някакъв зле подготвен и прибързан проект, по който работата трябва да продължи. Но трябва да кажа, че от началото на този мандат съм шокирана, защото борбата с данъчното избягване и изобщо данъчните измами стават все по-важни за гражданите. Тази тема напредна и в съвета. И всъщност предложението, което обсъждаме, отговаря на същия подход – ние знаем, че нашите държави в момента трудно финансират своите обществени услуги, трудно се борят с неравенството и преразпределението, защото предприятията са разработили нови производствени модели – Пак казвам, много съм отчудена, че едва ли не обсъждаме тази идея като нещо ново, а това е всъщност второто предложение на комисията. Ние отдавна работим по него. Знаете, че се работеше по данъчното облагане на корпорациите и фалшивата конкуренция между държавите членки. Европейската комисия сега показва какви са последиците. Но какво показа нашата дискусия днес? Повечето сред нас бяха на конференцията в Талин по член 3. Това беше и темата, избрана от председателството, като се обяви, че целта е по-ефикасно събиране на данъците. Ако това е целта, ние всички можем да се мобилизираме и да изпълним тази част от предложението на комисията. Но аз се притеснявам, защото виждам какво става в моята страна. Разбира се, аз съм европейски депутат, но следя и какво се случва в родната ми страна. Виждам позицията на президента Макрон за корпоративен данък, който да е възоснова на германо-френска ставка. Решението всъщност ще бъде взето при много различни условия. По-добре е да вземем решение на европейско ниво. Предложение, което се основава на идеята на Европейската комисия. Това ни казват и съдокладчиците. Необходимо е също така да въведем и темата за цифровата економика, както те казаха. Стана дума за суверенитета, но наистина добрата субординация и субсидиарност изисква тук да се работи наистина на европейско ниво. Благодаря. Преди да дам думите на докладчиците, нека кажа, защо говорим по темата? Причината е ясна. Някои държави членки използват тази система не за да се стимулира инвести... инвестирането, а за да не попаднат тези данъци в бюджета на други страни. На второ място – това не е опит да се хармонизира данъчната ставка и да се сложи край на държавния суверенитет. Целта е справедлива конкуренция. Според мен това е превъзходно предложение, защото стратегически то ни дава възможност да преминем към по-съвремени данъчни системи, по-лесен достъп, спестявания за корпорациите – при подаване на данъчни декларации, а и обществеността ще е защитена от това да не могат да се съберат данъците. Знаем, че освен това, данъчните безредици вредят на конкуренцията. Отговарям и на колегата от Португалия. Това не е дебат между големите и малки държави а между тези, които смятат, че губят или печелят при създалата се ситуация. Иначе всички трябва да бъдат изслушани, тук няма никакво съмнение и големите, и малките, и тези, които мислят, че печелят, и тези, които не мислят, че печелят. Затова, въпреки, че нямахме много време, ми се струва, че беше много добре да проведем тази дискусия. И в бъдеще можем да говорим повече по техническите въпроси, но ние трябва първо да изградим мостовете. Искаме едно добро предложение за бъдещето на Европа. Но ще спра до тук. Преминавам към докладчиците. Те имат по 5 минути. Пол. And, uh, all... Благодаря, господин председател. Благодаря за всички ваши изказвания. Отлични разисквания проведохме, според мен. Трябваше да ги проведем, тъй като националните парламенти не бива да остават с впечатлението, че не участват в е, приемането на европейското законодателство. Не става дума за противопоставяне между малки и големи страни членки. Може би между островни държави и страни от континенталната част. Повечето възражения бяха от страна на Ирландия и Малта, например. В Холандия, откъдето съм аз, също има притеснения. Холандия е заема доста специфична позиция в фискалния свят. Ние сме малка или средна по големина страна, но много в много голям мащаб у нас се укриват данъци. Съревноваваме се с Ирландия в това отношение. Ако погледнем преките чуждестранни инвестиции, то Люксембург и Холандия отчитат повече преки чуждестранни инвестиции заедно от САЩ. А в Ирландия преките чуждестранни инвестиции са по-високи от тези в Германия или Франция. Какво показва това? Показва, че се прилага данъчно планиране – Прилагат се статистически трикове. Не се правят реални инвестиции. Разбирам всички от тези, които са загрижени за инвестициите в реалната економика и работните места. И това предложение се отнася не до някакви измислени механизми, а до реални проблеми, като работните места, например. Нека сложим край на механизмите, които съществуват на хартия и създадем реални възможности. Има доста възможности за държавите членки да поставят акцента върху заетостта и инвестициите. Предложението за общата консолидирана основа им дава немалко такива възможности. За, например, за равнопоставени режими за задлъжнялостта и капитала. Има възможности също така за приспадане от данъчното бреме на разходите за научно-изследователска и развойна дейност. ОИСР може да изиграе своята роля, но тя ще бъде все по-ограничена. Мисля, че се изчерпаха възможностите там. Първата точка от плана на ОИСР бе данъчното облагане на цифровата економика. Проистекоха ли някакви действия от това? Не. Мерките бяха отложени с 5 години. Вместо да действа, ОИСР учреди работна група. Защо? Защото Европа и САЩ не можаха да се споразумеят. Американските фирми като Apple, Facebook и Google не искат да бъдат облагани с данъци. САЩ не искат те да бъдат облагани с данъци. Ние трябва да намерим свой европейски подход. Трябва да изиграем водеща роля. Трябва да извършим реформа към уеднаквено данъчно облагане, в рамките на което има възможност за данъчна конкуренция, която се основава обаче на реална стопанска дейност, а не на някакви измислени механизми на хартия. Нека сега се спра върху два момента. Първо, счетоводната отчетност. Водят се дискусии по този въпрос. Не мисля, че предложението за общата консолидирана основа ще внесе някакви промени в настоящия режим на счетоводно отчитане. Съгласен съм обаче, че ако се въведе общата консолидирана основа, може да се стигне до данъчна конкуренция по линия на счетоводното отчитане трябва да се занимаем с този въпрос. Радвам се, че Евелин упомена въпроса за горната граница. Сега тя се прилага към доста ограничен брой фирми. Не би ли трябвало да се прилага към повече дружества? Аз бих казал да, мисля, че трябва да предвидим по-ниска прагова стойност, така че в обхвата на текста да попаднат повече корпорации. Вторият момент се отнася до данъчната основа. Алан каза нещо много важно по този въпрос. Съгласен съм с онези, според които все още не е приключила оценката. Причината за това е, че е много трудно в Брюксел да осъзнаем какви ще са последиците за държавите членки и за дружествата. Трябва да има тясно сътрудничество между Европейската комисия и отделните данъчни администрации, ако искаме да се направи добра оценка. Все още не е установено в достатъчна степен такова сътрудничество. Трябва да имаме надежни данни за данъчната основа, за последиците от предложението за данъчната основа в различните държави членки. Всяко Министерство на финансите в държавите членки ще се занимае с въпроса. Сигурен съм в това. Но за да имаме надежни данни, трябва да има по-добро взаимодействие между комисията и националните данъчни администрации. Не мога да продължа, господин председател, но можете по-отделно да се свържете с мен, ако искате да обсъдим други въпроси по-подробно. Благодаря за днешните дебати. Благодаря. Алан. Мерси, Благодаря на всички участници. Отбелязахме казаното и както мнозина от вас казаха и както по напомни, напомни онова, от което имаме нужда и което ни липсва е оценка на въздействието, за да имаме представа за последиците на предложената реформа за предприятията и страните. В момента ние работим с оценки на въздействието, разработени през 2011 година и междувременно много неща се промениха. Мнозина Споменаха принципа за субсидиарност, но това не означава, че проблемите трябва да се решават на най-низкото политико-административно ниво. Какво е най-подходящото ниво за преговори с най-големите световни многонационални предприятия? Може ли една страна да преговаря като равни с, страна, с фирма, чието годишен оборот е по-голям от брутния и вътрешен продукт? Така че, когато един проблем трябва да се разглежда по-скоро на европейско ниво, това е темата за економическите гиганти. И слушах колегата от Ирландия. Той ни кани. Добре, ще дойдем. След като ни каните, ще дойдем. Да, ще посетим Ирландия, когато казвате, че ирландската система е прозрачна, че 12,5% са прозрачни. Да, когато Европейската комисия казва на Ирландия, трябваше да приложите 12% към Apple. Ирландия се обърна към съда. Е, препращам ви към е, господин Тим Кук е, в Apple, който пред Сената на САЩ каза, че Apple е примерен данъкоплатец в САЩ, тъй като плаща данъци върху печалби, реализирани в САЩ, но той каза, в останалата част на света имаме споразумение с Ирландия, благодарение на което не плащаме нищо. Ние не искаме това повече да се повтаря и се радваме, от реформите, проведени в Ирландия наскоро. Господин Фидлер каза, въпреки че имаше някои резерви за проекта и той смята, че това е измислица на Франция и Германия в ущърп на останалите. Всъщност Франция и Германия имат достатъчно конкурентно способни предприятия. Нашата цел не е тази Нашата цел е да направим така, че многонационалните предприятия, предимно американските, които злоупотребяват с положението в Европейския съюз, те трябва да си плащат данъците. Фейсбук има 30 милиона абонати във Франция, но не плащат данъци. Е, това нормално ли е? Ето това е проблемът, който искаме да решаваме. В, в един първи етап страни, някои страни може да загубят от нова, новия метод за оценка на базата. От тук и идеята за компенсационен фонд и Други посочиха, че това им изглежда интересно, но трябва да се уточни начина по който ще функционира това. Аз мисля, че това би трябвало да бъде времено още повече, че трябва да видим как ще се развият нещата. Някои от вас казват, че когато намаляват данъците, се увеличава богатството на дънакоплаците, когато намаляват ставките. И на, на последващ етап се стига до увеличаване на постъпленията с 4 и 5 години. Ще видим кой губи и кой печели. И в, и в зависимост от това ще направим корекции. Накрая тежестта на критериите е, ние искаме, ние сме готови да изслушаме какво казват всички. Не искаме, не искаме да забраним фирмите тип почтенска котия. От тук и разпределението е, и данъчната основа трябва да държи сметка за продажбите, персонала и ли, нали, тук ще се използ... както и използваните лични данни. Всички критерии могат да бъдат равни, всички критерии, от друга страна критериите могат да имат различна тежест, за да се държи сметка за определена дейност при всички случаи. Благодаря на всички изказали се и с пол и слушахме внимателно а, това, което беше казано и а, ще надявам се да обсъдим тези въпроси, когато ви посетим. Благодаря, Лан. Нека цитирам няколко цифри. Няма да говоря за Apple, Google, Starbucks, Fiat и други, само по организационни въпроси. Изтече срокът за внасяне на изменения. На 6 ноември ще ги разгледаме. В комисията ЕКОН ще гласуваме на 4 декември. Предполагаемо гласуването в Страсбург ще се състои през януари. Благодаря ви за дисциплинираното ви участие в днешното заседание, което значително допринесе за успеха му. Темата е изключително сложна. Надявам се, че ще намерим добро решение. Следващото заседание на комисията ни ще е на 16 октомври, понеделник, в 3 часа след обед. Желая ви приятна вечер в Брюксел. Надявам се да се видим отново по тази или по някоя друга тема.